nicht bedingt nachvollziehen, dass sie dann oder dass dann die Politik vielleicht. Приема се 34, не 34 пада. Компромис 6 за, против, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. 45 за, против, приема се. 46 за, против, приема се. Компромис 8. А, проверяваме, добре, добре. Проверяваме 46. Приема се. Компромис 8. За, против, приема се. 54 за, против, пада. 55 за, против, пада. Компромис 9 за, против, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 6... Добре, ще проверим. Приема се. Извинявам се. 64 за, против. Пада. 65. За. Против. Приема се. 66. За. Против. Отхвърля се. Компромис 11, две части. Първа част. Приема се. Втора част. Приема се. 77 за, против, приема се 78 за, против, пада. 79. Пада и следващите също 8, 84 за 82, 83. 84 за против, отхвърля се. Компромис 12. Първа част за против, приема се. Втора част за против, Приема се. Нека да проверим все пак колко гласуваха тук. Втора част на компромиса. Край на гласуването. 25. Да. 93 за, против, Проверяваме. Пада. 94 за, против, приема се. 95 е оттеглено, 96 за, против, приема се. Окончателно гласуване. Край на гласуването. Благодаря. Честито, Лара. Много благодаря. Um, I'd like to welcome a group from the, from Sweden. Приветствам групата от Швеция. Тук ли са? от а, партията на умерените имаме прекрасен заместник-председател от Швеция. Добре дошли. Виждате, че понякога доста сложно е гласуването и много малка е разликата в гласовете. Гласуваме сега изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Доклада Данти. Благодаря ти, Никола. Първо, параграф имаме групиране на изменения, които ако се приемат, всички други ще паднат. За, против, въздържали се, отхвърля се. Това означава, че гласуваме компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за,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 Минаваме на изменение 60, не, 58. Изменение 58. За, против, въздържали се, пада. 59. За, против, въздържали се, пада. 60-то изменение. За, против, нека да проверим. Изменение 60. повредихме машините за гласуване. Okay. I'm going to look at Amendment 660 a bit more carefully. And please, can you raise your... Добре, тогава ще броим по-внимателно ръчно. За изменение 60, които са, моля, вдигнете ръка. Ако сте за изменение 60, трябва да броим ръчно. Седемнайсет за. Против? Sorry about this. 16. And abstentions. 16 против, въздържали се. 17 на 16, приема се с един глас повече. Нямам как да проверя. И сега гласуваме заключително по целия текст с измененията. не работи. Можем да го кажем на много езици. All those in favor of the final vote. За които са предложението, трябва отново да броим ръчно. Um, Sweden, this... На колегите от Швеция сега казвам, седем години работя тук, никога не ни се е случвало да се надяваме, че това не е лоша поличба. Сега против, моля да гласувате. 7. 7 гласа против, сега въздържали се. 27 за, 7 против няма въздържали се. Благодаря и честито. Чудесна работа свършиха нашите италиански колеги. Гражданско-правни норми в роботиката.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 Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се, 46 за, против, въздържали се, приема се, 47 за, против, въздържали се, Пада 48, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, пада. Ще се опитаме. Искате да проверим втората част на изменение 48. Моля всички, които са за втората част на изменение 48, A second part. Okay, it falls. Compromise 7. Пада. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 62. Извинявам се. 60. А, и отгоре на всичко, това е моето, казва председателката. Изменени 60. За, против, въздържали се, приема се. 62. За, против, въздържали се, пада. 63. За, против, въздържали се, приема се. 66. За, против,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 10 за, против въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против въздържали се, пада. 14 за, а не. 14 трябва да гласуваме за, против въздържали се, приема се. 16 за, против въздържали се, приема се. 17 за. Изменение 17 за. Против, въздържали се. Приема се 19 за. Против, въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против, въздържали се. Приема се. Сега надявам се вече да можем да гласуваме електронно гласуването на целия текст. Ah. Ah, ah, ah. You can vote. О, вече може да се гласува електронно. Clear, clear, clear, clear it again. We're going to, hold on, we're going to clear this and we're going to start it again. The vote is open. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 35 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Благодаря много. So it's, it's, it's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

Извинете, само сменихме е, машините за гласуване, за да сме сигурни, че всичко работи. Много се радвам, че толкова много хора остават сега за дебата. Така, започваме сега с темата за регламента сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите. Докладчикът е госпожа Шаранзова. Първа обмяна на мнения и давам директно думата на Олга да представи доклада. Благодаря. Аз може би ще говоря малко по-дълго. За това моля за търпение. Регламента за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане за законодателството за защита на потребителите, бе предложено от комисията през май заедно с пакета за електронна търговия. Нищо ново всъщност няма по темата, защото вече има прието законодателство за създаване на рамкови регулации за сътрудничество на междунационалните органи. Тук се включва и член 21а, където комисията е задължена да оцени въздействието на рекламента и евентуално да включи допълнителни разпоредби, за да, потреби, е, за да подобри защитата на потребителите и да осигури по-добро прилагане на съответното законодателство. От тук тръгва нашата дискусия. Много изменения и е, подава комисията и по тази причина всъщност те излизат с чисто ново предложение, което да замени съществуващото законодателство и да се отчете те вече и новите условия на пазара в дигиталния свят. Има, разбира се, своите особености онлайн средата, но ние смятаме, че трябва да има и справедливост в закрилата на потребителите, включително и в търговията онлайн. Целта е да се създаде по-добро и условия за функциониране на вътрешния пазар и да има и защита на потребителя в трансгранични е, сделки. Прилагането на законодателството трябва да бъде по-бързо, по-активно и по-последователно. Словешкото председателство е, прие тази тема като приоритет, което е отличен, отлична база за нашето сътрудничество. Подсилване на защитата на потребителите в е, вътрешния пазар е тясно свързана с е, правилното прилагане на законодателството. Нека да очертая как очаква комисията да се постигнат съответните цели. В предложението се включват някои нови разпоредби, които трябва да обсъдим в е, подробности. Очаквам вашите становище. Дават се повече компетенции и правомощия на вътрешните органи за разследване на идентичността на нелоялните търговци. И когато има съществени вреди, нанесени на потребителите, съответните органи могат да наложат съответни е, санкции и съответно да решат е, какви да са е, компенсациите. Тоест, е, органите е, по надзор получават подобрени правомощия, което е от ключово значение. В е, регламента трябва да се доизяснят и правомощията на всички засегнати в този процес органи. Добре ще да има и възможност за взаимно сътрудничество. Това се предвижда по трети член. Също така се предвижда механизъм, където три четвърти от населението на Европейския съюз, ако има предложение, комисията трябва да излезе със съответни текстове. Интересувам се как точно е, се е стигнало до, до тези данни. Има и разпоредба за осигуряване на координиране, много ефективна инструмент за борба с нарушенията. Този инструмент се нарича SWIPS и подозирам, че той може да се използва и за сделки онлайн. В пети раздел се предвижда механизъм за ранно сигнализиране, където могат да се откриват евентуални нарушения и да се извършва превентивна дейност. Много е важно да бъдат ангажирани и потребителските организации, защото от тях може да дойде много полезна информация. Трябва да се подобри и прозрачността, включително и обратната връзка, когато има жалби. Комисията предлага да бъдат застъпени и асоциациите на търговци. Мен ме интересува защо се предвижда да е това, защото по този начин според мен ще има злоупотреба с законодателните разпоредби. Очаквам вашите предложения. Нямам повече време за коментари. Нека да кажа, че на 9 ноември ще има изслушване и на 5 декември ще обсъдим проекто доклада. Много ще се радвам, ако можем да излезем с обща позиция през пролета, за да започнем междуинституционалните дискусии. Очаквам вашия принос и с удоволствие ще си сътруднича с всички колеги. Благодаря за вниманието. Carlos Coleo. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu também estou... Следващият оратор, господин Коелю. Благодаря. С удоволствие работя с госпожа Чаналова. Тя направи отлично уводно представене представя въпроси, които много ме интересуват. Благодаря и на комисията за представянето на предложението. Те действително казаха, че искат да го включат в инициативата за един дигитален пазар. Но комисията доста често казва, че има намерение и после не си ги изпълнява, но ето този път обявиха и изпълниха това, което възнамеряваха, така че ни представят една добра основа за работа. Но има си и проблеми е, в е, този процес, защото какъв е смисълът да има безкрайно много добри закони за потребителите, ако те не се съпътстват от съответното им изпълнение. На моменти то трябва да бъде и задължително. В такъв смисъл е изключително важно да имат сътрудничество между страните членки. Комисията разпръсна нашите съмнения за това как ще се осъществят тези усилия. Сега имаме резултати от проучвания на Евростат от 2014. Само 15% от потребителите са на мнение, т.е. са извършили покупки онлайн от други страни. 45% пазаруват онлайн в собствената си страна. Значи, Три към едно е съотношението вътрешна търговия онлайн в страната спрямо в други страни. Същите данни се получават за 2015. 61% от потребителите – са загрижени за това какво ще се случи, ако купуват онлайн. от е, чужди страни, от извън своята страна, отколкото ако пазаруват в собствената си страна. Тук се сблъскваме именно с въпроси за е, закрива на потребителите. Много е, случаи има голям процент на не спазване на законодателството за закрила на потребителите. Около 30% е цифрата, което води до загуби от порядъка на 7 милиона евро за тези, които пазаруват стоки през граница онлайн. И тук трябва да упоменем три момента. Пример, е, първо, че правомощията на съответните органи в страните членки не са достатъчни, има прекомерно много бюрокрация и няма достатъчно информация за пазара. После, Системата, за която се говори за това да има взаимно сътрудничество, там има доста а, пречки, защото правомощията са на национално ниво. Така че всяка страна върши едно и също едновременно с останалите. И въпросът е как да се свържат националните органи когато става дума за възникнали проблеми в онлайн търговия, включително и за регистриране на фирми. За това е необходимо да има и повече обучен персонал в страните членки, да се е, променя законодателството, нека не се лъжим. Необходимо е да има и известно равновесие, балансираност в подхода. Има страни членки, които е, регулират съответната материя с административно-правни разпоредби, други а, е, с чисто законови разпоредби и ние трябва да се съобразяваме с принципа на субсидиарност. В такъв смисъл Нека да упомена какви са безпокойствата на нашата група по отношение на правомощията, които се е, предвиждат. Може би стигаме малко прекалено далеч, защото се създава и е, риска да се поставят под въпрос някои предвидени гаранции. Както каза вече Олга, добре е и други органи, потребителски организации или други, да бъдат включени в системата за ранно предупреждение. Това са хората в края на кращата, които са на първа линия и получават информация от потребителите, кое върви и кое не. Техният опит само ще допринесе е, към усилията за прилагане на законодателството. И накрая, ако мога да кажа, ЕНП приветства тази инициатива. Ние сме готови да работим с другите е, групи и докладчика, за да подобрим този регламент, за да се хармонизира рамката и да се предоставят повече правни гаранции за потребителите във вътрешния пазар чрез едно последователно прилагане на разпоредбите. Ďakujem veľmi pekne. Господин Сулик. Благодаря. Понякога човек може да отиде твърде далеч. Според мен Европейският съюз вече от доста време насам отива твърде далеч по отношение на потребителите. Смятаме, че потребителите са наивници, че ако не се намесим ние, те ще бъдат оставени на произвола. Що се отнася до този доклад, аз ще работя за упростяването на действащите административни системи за защита на потребителите. Законодателното предложение е изключително сложно. Не можем да вземем отношение по всички моменти в него. Не са ясни сроковете, не са ясни сроковете за налагане на санкции. Това означава, че въвеждаме някакви правила, без обаче ясно да разпишем какви ще са последиците в случай на не спазването им. С други думи, приемаме един законодателен акт, от който не проистичат никакви практически последици. Щом ще предвиждаме законодателни разпоредби, трябва ясно да разпишем условията за санкциите. Има и още един проблем – блокирането на достъп на географски принцип. Искаме да принудим всички доставчици на стоки и услуги да предоставят стоките и услугите си на всички граждани на Европейския съюз. Това, според мен, ограничава свободата на предприемачите. Ако един търговец, установен в Испания, иска да продава стоките си само в Испания и Португалия, защо да го принуждаваме да извършва доставки към Швеция или Словакия, например? Европейският съюз в случая няма думата. Всеки търговец би трябвало да има правото да продава стоките си където пожелаем. не бива да го принуждаваме да стъпва в конкуренция там, където не желая да го прави. Европейският съюз не бива да се меси. По въпроса за блокирането на географски принцип, защо трябва превозът от страна А до страна Б да струва също толкова, колкото от страна Х до страна Y? И тук Европейският съюз не би трябвало да се меси. Няколко думи и за блокирането на страници в интернет. Има хипотези, при които това може би е необходимо, но въпросът е деликатен. Затова трябва да сме по-предпазливи. условията за подобно блокиране трябва да бъдат закрепени в регламента, а не в акт за изпълнение. Кой ще се изкаже от името на либералите? Дита Шарансова. Благодаря, госпожо председател. От името на нашата група искам да благодаря на комисията. Ще направя някои общи коментари от името на групата на либералите. Според нас Предложението е важно с оглед на доверието на потребителите към цифровия единен пазар. То ще допринесе за по-доброто прилагане на законодателството за защита на потребителите в целия Европейски съюз. Приветстваме широкото приложно поле на предложението. Според нас трябва да се направи повече за установяването на сътрудничество. Във връзка с това даваме положителна оценка на промените в приложението. В предложението се предвиждат им по-широки правомощия за компетентните органи по отношение на търговията онлайн потребителите трябва да имат доверие към тази система. Ако работим за спазването на правата им при покупки онлайн, ще допринесем и за тяхното доверие. Една трета от жалбите през 2014 година се отнасят до трансгранични покупки онлайн. За това трябва да се и засили контролът в тази област. Приветстваме и предложението за координирани действия и общи актове по в член 16 и член 21. Необходими са обаче по-конкретни разяснения за практическите действия по тези членове. Механизмът за надзор и сътрудничество е добро предложение, но той ще трябва да допринесе за намаляването на разходите, на нивото на бюрокрация и за съкръщаването на сроковете. Законодателството за защита на потребителите не бива да е разпокъсано. Трябва да се постигне правилният баланс. Не бива да има нито недостатъчно спазване на правилата, нито свръх спазване на ниво държави членки. Двугодишните национални планове за изпълнение ще заменят задължението за двугодишно докладване. Според нас това е едно добро предложение, тъй като ще доведе до конкретни действия и до по-целесообразно използване на ресурсите. Групата на либералите с удоволствие ще се включи в работата по този важен текст. С удоволствие ще работим и заедно с докладчицата. For the GUE от името на Обединената левица няма нейн представител. Юлия Реда от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Също с удоволствие ще работя заедно с докладчицата и докладчиците в сянка по това важно законодателно предложение. Комисията е установила съществуването на сериозен проблем. Защитата на потребителите е толкова ефикасна, колкото е ефикасно прилагането на законодателните актове. Затова приветстваме предложението на Комисията за повишаване ефективността и ефикасността на трансграничната защита на потребителите. Комисията е очертала редица проблеми, като например недостатъчни изпълнителни правомощия, най-вече по отношение на онлайн търговията. Има проблем и с трансграничния обмен на информация между компетентните национални органи. Комисията предлага редица решения, като например по-силна роля за самата комисия, така че тя да може да се намесва в случай на широко разпространени нарушения. Според нас принципно това е добра идея, бихме искали обаче тя да се конкретизира. Какви са условията за намеса от страна на комисията? Каква процедура ще се следва в случай на намеса от нейна страна? По тази процедура е особено важно организациите на гражданското общество, най-вече организациите за защита на потребителите, да имат възможности за пълноправно участие. Само така прилагането на законодателството може да сработи на практика може да отговори на очакванията на потребителите и да откликне на техните проблеми. Изключително важно е също така компетентните органи да разполагат с достатъчен бюджет, за да спазят задълженията си в областта на прилагането. В предложението няма предложения за активни действия. Комисията предприема активни мерки за коригирането на някои недостатъци на пазара. Бихме искали да се направи повече в това отношение. Предстои на 9 ноември да бъде проведено изслушване с участието на заинтересовани страни. Бихме искали тогава този въпрос да бъде обсъден по-подробно. В областта на защитата на потребителите особено важно да се вслушаме в гласа на организациите за защита на потребителите, да установим какви са реалните проблеми. С удоволствие ще работим по това предложение, ще участваме и активно в работата. Имам списък с желащите да се изкажат. Първо давам думата на Мария Грапини. Mulțumesc, doamna președintă.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 Има проблем с превода. Явно има технически проблем. Окей, okay. I repeat. Госпожа Грапини, ще започна отново. Искам да поздравя комисията, подобно на изказалите се преди мен. Поздравявам я за това, че е подела инициатива в тази област. Всички можем да цитираме конкретни примери за нарушения на законодателството за защита на потребителите в държавите членки. Комисията ясно заявява, че предложението и не е насочено към нарушения на правата на потребителите по места в държавите членки. Целта е да уредим преследването на нарушения в рамките на трансграничната търговия. Нисък е броят на трансграничните сделки поради липсата на доверие затова и приветствам предложението на комисията. Имам обаче някои сериозни опасения, подобно на останалите колеги. Според мен, нарушенията на правата на потребителите отчасти се дължат и на факта, че потребителите не са запознати с правата си. Ако са по-добре запознати с правата си, могат да се избегнат някои нарушения. Миналата година предложихме да се предвиди специален бюджетен ред по бюджета за 2016 година, по който да се финансира осведомяване на потребителите за правата им. Бихме искали да знаем как се изразходват средствата по този бюджетен ред и по-точно по пилотния проект за осведомяване на потребителите. Защитата на потребителите, както знаем, е споделена отговорност. Загрижена съм във връзка с бюджета от 300 000 евро, заделен за този проект. Той е заделен за четири действия във връзка с нарушение на правата на потребителите. Не е ясно как точно ще се изразходят тези 300 000 евро. Ако не бъдат постигнати осезаеми резултати, според мен няма да има смисъл от разходването на тези средства. Упоменахте назначаването на специални служители, но какъв ще е ефектът от тези действия? Как ще бъде оценен той? Предвижда се също така, ако държава членка изиска проверка, това да й бъде отказано. Как тогава ще функционира работата в мрежа, която предлагате, при положение, че отделни институции могат да откажат участие в сътрудничеството? Не е ясно при какви условия една институция може да отхвърли искането на държава членка. Има немалко малко разпоредби, които не са ясни. По член 15, например, даден орган може по собствено осмотрение да откаже. Но всеки един орган в даден момент може да стигне до подобно заключение. Ако искаме да изменим действащото законодателство, трябва да предложим по-точни формулировки. Необходимо е да се установи сътрудничество с националните органи. То обаче не бива да остава само на хартия. Трябва да проистъкат и конкретни резултати. Ще участвам с удоволствие в работата. Ще работя заедно с докладчика за усъвършенстване на предложението на комисията. Андреас Шваб. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Нека подема първо казаното от колегата Грапини. По принцип е повече от ясно, че трябва да се упростят действащите законодателни разпоредби за защита на потребителите. Нека направя една критична бележка. Италианските органи за защита на потребителите бяха сред първите, които обезсмислиха гаранциите по Европейската директива, които работиха, извинете, по обезсмислянето на тези стандарти от страна на един голям американски доставчик. За да можем да предприемаме подобни действия и в бъдеще, ще трябва по-добре да съгласуваме прилагането на правилата си. По член 16, например, се предвижда назначаването на координатор. Това е една добра, според мен, мярка. трябва ефикасно да се прилага механизма за санкции и на ниво национални съдилища. Въпросът е и каква роля ще играе комисията по отношение на 28-те органа за защита на потребителите. Как ще координира тя, тяхната работа? Като цяло, мисля, че трябва да приемем предложението, защото то ще допринесе и за практическото прилагане на законодателството ни, така както ни се иска на нас. Мисля, че дължим това и на вътрешния пазар. Like Нека и аз кажа няколко думи. Гарантирането на доброто прилагане на законодателството за защита на потребителите е от основно значение за доверието към пазарите ни, най-вече към търговията онлайн. Вчера изслушахме едно представяне за доверието на потребителите към пазарите. От него стана ясно, че въпросът за доверието е основен приоритет – с оглед на това е от ключово значение да се гарантира и доброто прилагане на законодателството. Показаното от Андреас. Отделните разпоредби трябва да са ясни. Един законодателен акт трябва да се стикова добре с останалите. Предлагат се допълнителни правомощия в случая за изпълнителните органи. Предлагат се също така координирани общи действия в случай на нарушения. Комисията, например, може да отправи призив за общи действия, за общи разследвания и за излизане с обща позиция. Това са мерки на по-централно равнище. Няма обаче конкретни предложения за практически действия. Ще се стигне до немалко актове за изпълнение, които трябва да влязат в сила колкото се може по-бързо. можем да сравним това предложение с предложението за типовото одобрение, по което също призоваваме за възможности за предприемането на по-бързи действия. Опитът ни от изминалите години понякога показва, че дяволът е в детайлите. В случая детайлите са актовете за изпълнение. Те също са изключително важни, защото когато комисията излезе с такива актове, ние изведнъж загубваме контрол върху целия процес. Затова искам в този акт ясно да се разпишат условията за актовете за изпълнение. Ако ще се предприемат координирани действия на равнище Европейски съюз, трябва да е повече от ясно как ще протича тази процедура, каква ще е ролята на комисията, как ще се координират помежду си държавите членки. Очаквам много подробни предложения в измененията, много подробни предложения за това какво следва да се уреди в актовете за изпълнение. Иска ли представителят на комисията да се изкаже? Тук ли е представителят на комисията? Тук ли е докладчикът от комисията по правни въпроси? Не. Кой е представителят на комисията? Госпожа Менаси. Здравейте! Благодаря ви. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искаме да благодарим на всички изказали се по темата, които дадоха висока оценка на нашата работа и споделят нашето разбиране – колко важна е нормативната уредба за защита на потребителите, прията на равнището на Съюза и колко важно е да, е, тази уредба да се прилага правилно. На лице са много статистически данни, които разкриват, че единият цифров пазар не дава всичко, което би могъл да даде както на търговците, така и на потребителите – инструментите за сътрудничество и регламента за тях, както и пазарните инструменти, имат голямо значение и затова казваме, че и търговците биха могли да подават сигнали в системата, защото ако искаме равнопоставеност в е, единия пазар, то тогава ни трябват прости процедури е, за преодоляване на незаконосъобразни практики в една или повече държави членки и в единия пазар като цяло. Националните системи твърде много се различават по отношение на прилагането на правото в областта на защита на потребителите. Именно за това регламентът се стреми да хвърли мост между обособените системи по един прагматичен начин. Имаме е, вече регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите. Наясно сме е, кои са сполучливите му елементи, кои не могат да се приложат пълноценна практика. Стъпваме на опита си с е, предложението, което разбира се не може да обхване всички подробности и цели да осигури инструменти, които ще могат да действат и в бъдеще при променени условия. Знаем, че има неблагоприятна а, практика, нелоялна а, търговска практика в а, интернет към днешна дата, която беше съвършено непозната преди 5 години, например. Затова казвам, че ни трябват инструменти, които да изпреварват възникването на проблеми в бъдеще мисля, че е постигнато добро равновесие между определенето на процедурите в регламента, изясняването на начините на е, сътрудничество между държавите членки, правомощията на държавните органи с оглед на тяхното сътрудничество и тяхното ефективно действие на единия пазар. Според нас, от е, чутото тук е, можем да направим заключение, че сме на верен път. Е, бяха поставени няколко въпроса. Съвсем накратко ще се постарая да им отговоря. Предлагаме система на съгласувани действия и намеса на комисията само и единствено в отделни случаи – които имат много голямо значение за единия пазар като цяло. Прагът, според нас, трябва да бъде 75% от а, държавите членки и от населението да бъдат засегнати от такава практика. Виждате, че прагът е много висок но ние съблюдаваме принципите на субсидиарност и е, пропорционалност и за това сме сигурни, че именно а, е, над този прак проблемите се превръщат в действително европейски. Що се отнася до системите за наблюдение на пазара, смятаме, че инструментът е пазарен. Търговците, браншовите организации също имат интерес от а, зачитането на правата за защита на потребителите на целия пазар на Европейския съюз и в отделните държави членки. Затова ние предвиждаме възможности браншовите организации на търговците също да могат а, да участват в системата. Беше поставен въпроса и за санкциите при установени нарушения на процедурите. Ние е, се опираме на системите, изградени в е, националните е, системи на държавите членки. Има предвидени национално равнище санкции и новия регламент за сътрудничество в областта на потребителите не отменя санкциите, напротив, всеки, който нарушава правилата, ще бъде санкциониран, а към националните правила регламентът предвижда възможност да се е, добави като критерии и географски обхват на нарушението. Иначе казано, един установен в държава членка търговец, който нарушава потребителското е, право, ще е, бъде санкциониран според е, географския обхват на нарушението, а не според държавата членка на мястото на установяване. Бяха поставени и още някои въпроси за по-общите измерения на политиката за защита на потребителите. Според мен, ние имаме една по-обща политика, един по-общ подход и системата, която описах е част от нея. Работим по ново законодателство, правим проверка на годността на някои от най-важните законодателни актове за защита на потребителите. Процесът не е завършен. Мисля, че заключенията ще бъдат представени до година. Полагаме усилия законодателството да е ясно, да се прилага повсеместно и да е съобразено с практиката – правим всичко възможно да информираме потребителите, да се провеждат информационни кампании. Това е друга насока на нашата дейност. Ние работим и с националните органи, които се стремят към по-широко информиране и на търговците, и на техните браншови организации благодарение на координираният преглед на сайтовете за онлайн търговия, успяваме да уловим и причините за възникването на една или друга ситуация на пазара. Например, ако при прегледа на сайтовете онлайн стане ясно, че дадена директива не се прилага в достатъчна степен, едно от заключенията би могло да бъде – Сдруженията на търговците да работят по-активно за информиране. Националните компетентни органи могат да взаимодействат с браншовите асоциации и да подпомагат търговците за по-добро спазване на изискванията на законодателната рамка. Давам думата, казва председателката на докладчицата. Благодаря. Олга Сенялова. Благодаря на всички за изказванията и за предложенията. Според мен това е доказателство, че имате желание да сътрудничим градивно. Общата ни цел е един много добър доклад и максимална полза от регламента. Всички знаем, че действащата система би трябвало да работи по-добре. Бяха отправени призиви за изясняване на отделни аспекти. Аз съм съгласна, нямахме време да навлизаме в подробности по всяка тема. Позволете ми да повторя още веднъж, че ще продължим работата си с дискусии на 5 ноември по време на публичните изслушвания. Темата е интересна, заповядайте. Благодаря. So Благодаря. Искам да ви напомня какъв е графика. Изслушването е на 9 ноември. Проект доклад отива за превод на 15 е, ноември. На 5 декември ще се разглежда проекта преди да определим крайен срок за внасяне на изменения 11 януари. Продължаваме с последната точка от днешния ни дневен ред. Годишен доклад за политиката на Европейския съюз за конкуренцията. Това е доклад. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Комисията по вътрешен пазар ежегодно излиза с, с свое становище по доклада за годишния доклад за политиката на Съюза в областта на конкуренцията. Водеща комисия е комисията ЕКОМ. Ще се спра върху 6 момента, които според мен и колегите тази година са от особено значение във връзка с вътрешния пазар. Изготвихме становището, което ви предоставихме през изминалите седмици. Срокът за внасяне на изменения по становището е 18 октомври. Особено се радвам, че и тази година нашата комисия излиза с становище. Изключително важно е да наблегнем на това, че Спазването на действащото законодателство трябва да се гарантира в трансграничен план и да се уеднакви. Вчера комисията излезе с изложение за определенията за ползи и вреди за потребителите, както и за благосъстояние на потребителите. Много е важно потребителят да може да избере възможно най-добрата оферта. Само така може да функционира и конкуренцията в Европейския съюз. На цифровия единен пазар във връзка с това е много важно да се уеднаквят условията за конкуренцията. Европейската комисия трябва отблизо да следи законодателството за защита на конкуренцията. Общо европейските разпоредби трябва да бъдат приложени особено бързо, най-вече по отношение на цифровия единен пазар. Проявява се известно нетърпение по отношение на търсачките онлайн и мобилния интернет, не само от страна на Европейския парламент. Би било добре комисията в края на тази година да приключи работата в тези две области, която тече вече от доста време насам можем да се възползваме от пълния потенциал на цифровия единен пазар единствено тогава, когато злоупотребата с господстващо положение бъде преодоляна като проблем, когато се премахнат и бариерите пред предоставянето на информация не е оправданото изолиране на отделни пазари е резултат от блокирането на достъп на географски принцип. В момента обсъждаме предложение по този въпрос. Електронната търговия трябва да е мобилна, гъвкава, близка до гражданите, подобно на търговията офлайн. Тази необходимост може да бъде основана много убедително, като приведем аргументи, свързани с конкуренцията. Преди няколко месеца един колега цитира случая с парка на Дисниленд. В зависимост от IP адреса си, клиенти, закупуващи билети онлайн, са заплащали различни цени за вход. Това е недопустимо. Ще внеса няколко изменения във връзка с този проблем може да включим и няколко пасажа за отрасловото проучване на електронната търговия. Резултатите, констатациите в този доклад бяха публикувани едва преди няколко седмици, поради което не можах да ги взема предвид в своя доклад директивата за картелите, по която приключихме работа през 2013 година. Въвеждането и в националните законодателства, за съжаление, се забави. В момента само в 9 държави членки са внесени законопроекти за въвеждането и в националното законодателство. Тоест в цели 19 държави членки все още не е започнала работа по тази директива. Това е един слаб резултат, като се има предвид, че става дума за много важен общоевропейски проект. Европейската комисия трябва да бъде призована да припомни на държавите членки за необходимостта от транспониране на тази директива. Нека комисията се възползва от правомощията, с които разполага като пазителка на договорите. Нашата комисия, според мен, трябва що се отнася до укрепването на Европейската мрежа на конкуренцията, ясно да заяви, че трябва да се упростят процедурите в отделните държави членки. Колкото по-независими, колкото по-прозрачни са тези органи в отделните държави членки, толкова по-голямо ще е и доверието на потребителите. В някои държави членки все още има проблеми, поради което трябва да се въведат минимални стандарти например, за независимостта на органите за защита на конкуренцията от правителствата. Няколко думи за графика. Крайният срок за внасяне на измененията е 18 октомври. На 9 и 10 ноември ще се проведе обсъждането. Успоредно с това ще се проведе и изслушването, организирано от госпожа Сехналова. Гласуването в нашата комисия е предвидено за 29 ноември. Надявам се, че ще получа широка подкрепа от страна на колегите. Tak for det, fru formand. Jeg skal lige have ordføreren. Кристал Шалдемози има думата. Благодаря за много доброто проекто становище, което е добра основа за Е, нашата работа по-нататък. Е, през 2015 е, година също така имахме един добър доклад, който беше съществен елемент от подобряването на пазара. Разбира се, че винаги може да се работи още, да се постигне по-добро функциониране, по-бързо да се прилага на практика законодателството. Сметната палата неодавна излезе със своя много критичен доклад за гражданските, е, извинете, с държавните субсидии, защото не бива да се злоупотребява с тези правила и е важно да отбележим, че трябва да се работи по-експедитивно и е, да се отчете ролята на Сметната палата. Що се отнася до цифровия единен пазар, той също трябва да функционира правилно. Това е важно, ако искаме да гарантираме лоялна конкуренция на вътрешния пазар и ако искаме да защитим нашите потребители. Използваната платформа не бива да снижава степента на защита, трябва ни по-лоялна конкуренция, като от правилата се възползват и потребителите, и търговците ни. Аз съм в специалната комисия, която се занимава с скандала с емисиите, Имам предвид а, скандала с а, а, е, непозволеното ниво на а, емисии от автомобилите на Volkswagen. Мисля, а, че ни е необходима система за колективна защита. Ние имаме тези предимства на европейския пазар, разполагаме с такива средства. И това може да бъде важно послание, което можем да отправим и към економическата парламентарна комисия и към Европейската комисия. Благодаря. Ричард Зулик. Ричард Зулик има думата. Дякуем пекне. Я би съм хотел реагировать на два боди, które... Е, Благодаря. Ще взема отношение по два момента от доклада. Първо, предоставянето на данъчни преференции, по-точно селективното такова. В Люксембург и Холандия, например, са предоставени данъчни облегчения на дружества като Starbucks или Amazon. Всяко едно от тези дружества би трябвало да доплати данъци в размер от 20 до 30 милиона евро. Същото въжи за представителството на Apple в Ирландия тези дружества са заплатили данъци в размера, в който това е предвидено по данъчните постановления с съответните държави членки. По времето на господин Юнкер в Люксембург е било сключено едно подобно данъчно постановление, което е било в разрез с европейското законодателство. След като тези данъчни постановления са били в нарушение на европейското законодателство, то защо трябва сега да се санкционират дружествата? Би трябвало да бъдат санкционирани съответните държави членки, тъй като дружествата не са били наясно с това, че данъчните постановления са в нарушение на европейското законодателство. Господин Юнкер е бил както министър-председател, така и министър на финансите на Люксембург. Бил е министър на финансите на Люксембург към момента на сключването на въпросните данъчни постановления. Според мен в случая става дума за нарушаване на конкуренцията. Става дума за крещящо нарушение на принципите на правна сигурност. Каква е правната сигурност за дружествата, при положение, че сключват някакви споразумения и 10-15 години по-късно от тях се изисква да доплащат данъци. Не би трябвало, според мен, да се хармонизират системите на данъчно облагане в Европейския съюз. Това е едно уж решение, но всъщност една подобна мярка само допълнително ще изкриви конкуренцията в Европейския съюз. Второ, по въпроса за Европейския фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ. Става дума по този фонд за финансирането на проекти, които не биха били финансирани от частния сектор. Но В такъв случай, ако частният сектор не би финансирал тези проекти, то е повече от ясно, че става дума за нерентабилни проекти. Например, проекти за изграждането на мандри или на вятърни електроцентрали. Ако един проект не получи финансиране от частния сектор – друг обаче получава гаранции от държавата, то за каква конкуренция става дума? Същото въжи и за вятърните електроцентрали. Как може да има лоялна конкуренция при положение, че вятърна електроцентрала в една държава се финансира от държавата, а в друга не? Нека не изкривяваме конкуренцията в Европейския съюз, чрез пакети от мерки подобни на ЕФСИ. Господин Де Йонг. Е, Благодаря, госпожо председател. Проекта за становището според мен е отлично. Напълно мога да го подкрепя. Имам няколко допълнения. Всяка година го правим. Едно от тях е първо, най-доброто за вашето становище е, че се показва как си взаимодействат политиката за конкуренция и вътрешния пазар. Така, има взети решения, ще се върнем на този въпрос, но аз лично много се радвам, че е, ЕКОН има изключителни правомощия по отношение на, топ, на темата франчайз. Всички тези елементи е, би следвало да бъдат запазени в текста и е, да е, така изпратиме сигнал към имко, че ние се интересуваме от тези теми. Други коментари. Теми отново, които сме обсъждали в миналото. А именно, необходимостта а, сектора на търговия на дребно да получи подкрепа за възстановяване на търговията в централните области на градовете. Тук е необходимо да има мерки на ниво европейска политика. Тя е свързана и с разрешителните за изграждане на големи търговски центрове извън е, градовете. Знам, че комисията има някакви така, намерения в това отношение. Е, и има и много голяма подкрепа от е, сектора за търговия на дребно да се затегнат правилата. После проведохме дискусия за нелоялните търговски практики. Примерно някои от решенията за доставките в хранителната верига, за сдружения на производители, фермери. Ако политиката за конкуренция е много-много твърда, това не би било възможно. А подобни сдружения е един от отговорите за решаване на проблеми, които ние сме осъждали. После. Изключително е важно да обмислиме измеренията на, на потребителя, погледа на потребителя по отношение на земеделските стопани и тяхното производство. Примерно делът на Монсанто. Огромна е концентрацията и то в така област, която е много-много важна. Комисията каза, че ще разгледа този въпрос, но искаме малко повече гаранции, че е, потребителите няма да плащат е, и допълнително заради тази концентрация този тип окрупняване е много е, зловредно за економиката. Примерно, пример за General Motors, които са твърде големи, за да фалират. Тук трябва да направим е, връзката между, е, примерно, автомобилната индустрия и политиките на някои национални правителства, защото тази индустрия е толкова важна, че не може да се позволи тя да се срине. Е, тук вече се намесва и проблема с е, практиките, свързани с емисиите в края на кращата сега се занимаваме с въпроса за злоупотреба с пазарния дял, но също така е въпрос и колко участници има в този пазар. Това са моите основни съображения. Някои от измененията ще повтарят неща, които съм споменала миналата година, но като цяло становището е много добра отправна точка за работа. Anybody else want to speak? Някой друг иска ли думата по темата? Андреас, още два момента би следвало да упоменем, свързани с конкуренцията, така от гледна точка на нашата комисия. Първо, економиката на сътрудничество. Сега в момента се приема законодателство на ниво страни членки и то би могло да има отношение към конкуренцията в тази економика. За това и трябва да има подход на ниво единен пазар. Това е важно. И другото, което искам да отбележа, е, е цялата тематика за стандартите. защото това може да се окаже задната вратичка, през която се създават нови монополи. Трябва да има и възможност за е, обжалване, ако са формулирани стандарти, които засягат е, конкуренцията. Може би да така направим препратка към доклада на Коми. Също така добре е да упоменем и някои общи платформи. Аз ще формулирам е, изменения в този смисъл, но според мен трябва да кажем нещо за стандарти, за платформите, за економиката на сътрудничество и е, не бива да изпускаме възможността да го споменем. Искате ли пак думата, Андреас? Е, е, Благодаря на всички изказали се колеги. Благодаря и на онези, които днес не участваха в разискванията, но ще внесат изменения. Мисля, че всички сме водени от едни и същи опасения. Усещаме, че в момента на вътрешния пазар в Европейския съюз протичат драматични промени. Всички ние искаме да опазим добрите резултати, постигнати до тук. Едновременно с това сме свидетели на много бързи промени – затова и искаме да опазим постигнатите до тук добри резултати, да се преборим с отрицателните тенденции. Накратко по конкретните ви коментари. Госпожа Шал с право заяви, че до сега не съм упоменавал специалния доклад на Европейската сметна палата за законодателството за държавните субсидии. Готов съм да го направя тъй като това е един важен момент. Още повече, като се има предвид казаното от колегата Сулик. За съжаление, той вече не е тук, но онова, което той каза, се основава на едно много разпространено недоразумение – Европейската комисия няма правомощия по отношение на данъчното законодателство, но когато става дума за държавни субсидии, дадени дружества могат да бъдат финансирани единствено ако държавните субсидии отговарят на изискванията за лоялна конкуренция. Ако не са спазени изискванията за лоялна конкуренция, то отделните дружества могат да кажат, ами става дума за данъчно законодателство. Много дружества обаче осъзнават, че определени неща не са възможни по законодателството за държавните субсидии. Не мисля, че дружествата са толкова наивни, колкото и изглеждат понякога. Господин Сулик с право каза, че проблемът понякога не е в дружествата, а в държавите членки, сключили споразуменията. Можем да засегнем този момент в доклада. Надявам се, че господин Сулик или неговите сътрудници в момента ме слушат. Същото въжи и за ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Още от самото начало бе и ясно, че системата няма да работи така, както смятат някои. Комисията в своя доклад за фонда обръща внимание на недостатъците, които трябва да бъдат преодолени на законодателно равнище. Колегата Шал Мозе ясно заяви, че понякога американското законодателство за защита на потребителите може да е по-добро от европейското. Можем да упоменем нещо такова в доклада. Не всички проблеми, свързани с автомобилостроенето, се отнасят до конкуренцията. Става дума за нарушения на законодателството, но не винаги на законодателството за защита на конкуренцията. Същото каза един друг колега. По отношение на автомобилостроенето трябва ясно да си изясним какъв е проблемът и как може да бъде решен. Но мога да включа нещо и за автомобилостроенето. Въпросът, по който говори господин Дейонг, е изключително интересен, постоянно се обсъжда тук. Напълно съм съгласен с него за това, че не можем да се уреждат действията на отделните градски управи в законодателството за конкуренцията. Те имат право на осмотрение, когато вземат решения за опазването на динамичността на градовете. Трябва да спазват, разбира се, европейското законодателство. Вики ти говори за економиката на взаимодействието. Можем да направим връзка между този въпрос и конкуренцията. Говори за големите портали и по-значимите случаи, по които работи комисията. Предложението ти като цяло е добро, въпреки че все още не знам как можем да го отразим в текста. Excellent. Thank you very much. Прекрасно, благодаря. Сега закривам заседанието на нашата комисия в сряда. 9 ноември е следващото ни заседание. Благодаря.